Now we are ready and then uh, we can start. Grazie colleghi e Добър ден, колеги. Както казахме на заседанието на координаторите, решихме да организираме един семинар, имайки предвид, че ни предстоят изслушвания на комисари звено А, което се занимава с изготвяне на политики, организира този семинар. Ще започна веднага, тъй като закъсняваме с няколко минути. Затова започвам веднага с даване на думата на нашите докладчици. Така ще им дам възможност да говорят по темите, които ще бъдат обект на изслушванията с комисарите и могат да кажат какво е законодателството по настоящем и ще кажат също така какви са темите, по които може да се дискутира, досиетата, които все още се разглеждат, за да можем да работим с Европейската комисия през едните месеци и години. Давам думата за първо изказване на Филип Шепелман, който е от Института за климат, околна среда и енергетика. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Um, the challenge is to give you in a quarter of an hour. Благодаря много, господин председател. Нека да ви представя околната, политиката на Европейския съюз в околната среда, да ви поговоря малко за настоящата ситуация и за предстоящите задачи. Веднага се захващам с темата. Първо ще поговоря за основните предизвикателства в областта на политиката по околна среда. Има световни предизвикателства, които добре познаваме, промените в климата, например, и самия факт, че потреблението на ресурси е, е така организирано, че нарушава околната среда. Имаме и структурни проблеми тук в Европейския съюз, а именно това, че економическия растеж е слаб, че има безработица и че има зависимост от ресурси, която променя геополитическия пейзаж. И освен това, политиката не е достатъчно координирана и последователна и има ново управление на Европейския съюз чрез увеличаване на участието на неправителствени организации и заинтересовани лица и а, чрез увеличаване на използването на така нареченото меко право. Основната задача е Европейския съюз да продължи да бъде лидер в а, прехода към устойчиво развитие чрез създаване на работни места, насречаване на конкурентна способността и създаване на интелигентен растеж, който също така е устойчив и приобщаващ. Е, това е и е, залегнал в стратегията Европа до 2020 година. И така. По-настоящем екологичната политика на Европейския съюз е на кръстопът. Защото трябва да се съвместят е, политиката в областта на економическия растеж и екологичната политика. Ето, тук виждате нещата представени визуално. Политиката в областта на околната среда е, има вече 40 годишна история в Европейския съюз, е, основно чрез тематично е, право, развито през програмите за действие в областта на околната среда. Вече сме на ниво 7 програма за действие в областта на околната среда. А другата траектория е политиката за економически растеж, дефинирана в стратегията Европа до 2020 година, която има за цел да постигне интелигентно, устойчиво и приобщаващо економическо развитие. По този начин се докосват тези е, две политики. И така, в седмата програма имаме две части. Първо традиционното право в областта на околната среда, което ще ви представя накратко. И новото право, което те първа се разработва и което има за цел да реагира на предизвикателствата в световен план. Така, накратко ще представя седмата програма за действие в областта на околната среда. Познати са ви темите. Тук говорим за интегриране с стратегията Европа до 2020 година чрез съхраняване на природните богатства, природния капитал и чрез разработване на ресурсно ефективна економика. И тук е ясна връзката с конкурентна способността, економическия растеж и заедостта. Седмата програма за действие обаче отива още по-далеч и се занимава не само с економически растеж и заедост, но и но, а, с благоденствието на хората, т.е една здравословна околна среда, в която да живеят, в която хората да живеят добре и здравословно. За тази цел трябва по-добро приложение, повече инвестиции и по-добро интегриране на екологичната политика. Тук виждам, че слайдовете изчезнаха. Тъжно е някак. Come to the second part of my presentation by looking at the thematic legislation that... И така преминаваме към втората част на а, презентацията. Традиционното тематично право в тази област, което се развива вече 40 години – И една от темите, по която ще работите, е законодателството свързано с качеството на въздуха. Пакета за политиката по отношение на качеството на въздуха, също така водите, рамковата директива за водите има доста голям напредък в тази област. След това биологичното многообразие, директивата за хабитатите, директивата за птиците. Имаме сериозни а, а, задачи, защото не а, успяхме да постигнем целите си а, в областта на биологичното многообразие, които, бях, които си бяхме задали по-рано. разбира се, това а, заключение не е написано в прав текст в седма програма за действие, но е очевидно, че програмата има за цел да коригира този проблем. И накрая, що се отнася до използването на земята, трябва да се има предвид, че в Европейския съюз има много сериозно влушаване на земята и трябва да се действа в тази област. Това са и а, традиционните политики. Повече информация ще намерите в документа, който сме изготвили. Трудно е да следя колко време съм говорил, защото часовника се занули. Но продължавам нататък. И така. Инициативата за ресурсно ефективна Европа – Ресурсната ефективност е една от седемте водещи инициативи на стратегията Европа до 2020 година. Тоест, това е един от основните елементи на стратегията и този елемент е свързан с пакета за така наречената економика в кръговрат. И така, имаме ресурсно-ефективната економика, имаме цялостния пакет, имаме качествени, извинете, количествени цели, например за рециклирането на отпадъци, за създаването на заетост, за увеличението на производителността, за да се подобри конкурентоспособността на Европейския съюз. Това е, е типичен пример е, за начина по който е, даден елемент от правото на Европейския съюз е, събира в себе си множество различни политики. Третият елемент в програмата за действие в областта на околната среда са устойчивите градове, устойчивото развитие на градските зони. На това бе обсъдено и във връзка с конференцията за хапитатите, която ще се проведе през 2016 година на ниво ООН и във връзка с която се надяваме ние в Европа да, да дадем добър, добър пример. Двама от всеки трима европейци живеят в градове. И за това е много важно да има устойчиво развитие на градовете и да се справим с всички задачи, свързани с транспорта, с, с жилищата. И с възможностите хората да живеят един по-добър живот. който да отговаря и на потребностите на планетата. И така. Четвъртия подход тук е за екологичните иновации – Отново, целта ни е да се подобри конкурентна способността, да се насърчи е, заетост и да се създаде економически растеж чрез новаторство. И тук има множество инструменти, които можем да прилагаме. А в дългосрочен план основната задача е да се насърчат подобни е иновационни решения, които да обединяват екологичните и економическите цели на Европейския съюз. И така, ясно е, че по-настоящем политиката в областта на околната среда е от решаващо значение за трансформирането иноваторството в областта на социално-економическото развитие и за насърчаване на конкурентоспособността и за създаването на заетост. И в тази връзка има някои предизвикателства, с които още се борим, а именно на фината настройка и приложението на правото в областта на биоразнообразието, водите, въздуха, почвите и химикалите. Има и ново право в областта на ресурсната ефективност и економиката в кръговрат – както и в областта на зелените, устойчиви градове и екоинновациите. Това е от мен, господин председател. Благодаря. Трябва да видим сега дали има въпроси сред колегите. Ci sono domande che intendete porre al nostro esperto? Имате ли въпроси към нашия експерт? Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, eh, hvala, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Чепелман за това а, въведение в темата. Обеден съм, че нашата политика в бъдеще ще ще бъде по-успешна, ако използваме повече интегрирани концепции. Смятам, че има елементи, които все още ни обягват. Говорим за концепции, които обхващат повече от един сектор – Смятам, че все още не е достатъчна комуникацията между енергетика, селско-стопански сектор, екологичен сектор. Смятам също така, че трябва да се създаде един вид единна интегрирана концепция. Извинявайте, но няма превод на италиански. Italian probably in the... I don't know if our. <laughs> we can try to improve your Italian. Okay, you can uh, continue. Thank you. Може продължите. jaz mislim da bi bilo potrebno narediti nekakšen pregled naših politik do sedaj. Смятам, че je необходимо да се направи нещо като преглед на досегашните политики, включително и тази в областта на селското стопонство, и да направим тези политики съвместими с новата интегрирана концепция. Все още ли има проблеми? Да, това е. А, интересуваме да попитам господин Шапелман какво мисли господин Шапелман? Подготвени ли сме за интегрирани концепции? Um, yeah, I mentioned before in my overview of the споменах по-рано, когато говорих за седма програма за действие в сферата на околната среда. Говорих за едни съкръщения, едното от които е интеграция. Доста време е в Европейския съюз вече се борим с този проблем и това бе подчертано в процеса Кардив. Екологичните съображения недостатъчно добре са интегрирани в други секторни политики. На този етап е неудовлетворително интеграцията и мисля, че тази политика трябва да продължи да бъде интегрирана. Други въпроси? По този въпрос, последващ въпрос, Разглеждате ли положително факта, че нашия комисар ще има три ресора под шапката си? и ще има интеграция между морската политика, риболов и околна среда. Или пък смятате, че това е прекалено много и това ще... питам се дали това е интеграция, която е удовлетворителна или трябва да ни безпокои. Well, um, I left my crystal ball at home, <laughs> so I, I can probably... Трудно ми е да гадая След 5 години ще мога да се изкажа по-научно. Има опит в други държави членки, където има такова сливане на ресорите, например в Австрия, където имаме голям ресор на министъра, който включва дори и земеделие към всичко останало, което изброихте. Доколкото разбирам, много ще е трудно на колегите да работят но затруднението ще е общо. Може да се очаква подобрение на устойчивостта на политиката в сферата на риболова, но обикновено става дума за политическа воля. have a question or? Други? Okay. We thanks our expert, Professor Philip Шепелман. Благодаря на професор Шепелман. Следващия експерт, Клас Крейбик, Крайбих, от а, Института за климатични изменения и енергетика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Um, well, as you all know, climate change is a huge, tremendous challenge. Климатичните изменения представляват голямо предизвикателство и наистина това е едно от най-големите предизвикателства пред а, света. Това са всъщност лошите новини. Лошите новини също са свързани и с това, че имаме и действия и някои е, здравни последици, които могат да дойдат от намаляване на замърсяването е, и които са свързани с климатичните изменения. Климатичните изменения, извинете, действията в сферата на климата са свързани с различни други сфери. Три от тях, е, според нас, са изключително важно, важни. Първо, международните споразумения за ново... Международните преговори по ново споразумение, извинете, за климата, след това рамката за климатичната политика и политиката в сферата на енергетиката и след това, не на последно място, политиката за енергийна ефективност на Съюза. Що се отнася до преговорите на международно ниво, мога да кажа следното. Както знаете, по-настоящем се водят преговори по ново споразумение за климата. То трябва да бъде прието Париж през 2015 година. Така че това дава една теоретична възможност Европейския съюз да изиграе ролята на лидер в тази област и да използва международните преговори в тази сфера. До сега нещата бяха доста смесени, тъй като Европейския съюз искаше приемането на протокола от Киото и действа много активно там, но както знаете, преговорите от Копенхаген не доведоха до това глобално споразумение, което искаха да постигнат, така че Европейския съюз не успя да изиграе водеща роля в успеха на преговорите. След това обаче в Дърбан Европейския съюз успя да прокара един нов мандат е, за едно споразумение, което да е правно обвързващо. Така че, е, виждате, имаме и някои успехи в е, международните преговори, някои не така добри резултати. Европейски съюз може обаче да промени позицията си и да я направи на лидер в международните процеси. Това е много важно. Европейския съюз защитава позицията за приемане на едно много стриктно споразумение, където да има една солидна система за измерване, отчитане, верификация на емисиите на CO2. Освен това, Европейския съюз иска постоянна оценка на постигането на целите и изпълнение на поетите ангажименти. Т.е. там позицията ни е много ясна. Какво се случва сега с амбициите на Европейския съюз по отношение на климатичните изменения? Както знаете, съюзът във втората част на протокола обеща да намери с 20% своите емисии, сравнени с нивата от 1990 година до 2020 година. Тази цел от 20% от 2020 година създава проблеми, както виждате на графиката. Европейската агенция за околната среда, ние вече сме намалили своите емисии с 18% 2012 година. Виждате го на синята линия на графиката. Така че, имайки предвид съществуващите мерки, ние а, е, можем да продължим да намаляваме емисиите и може би 2020 година ще сме ги намалили 21%. Тоест, ще задържим емисиите почти стабилни не са достатъчно амбициозни тези цели, особено от гледна точка на международните преговори. И така рискуваме да уроним престижа си, което ще окаже отрицателно въздействие върху нашата позиция на масата за преговори. След това финансирането в Канкун бе стигнато до решението да се отделят 100 милиарда американски долара годишно до 2020 година в подкрепа на климатични програми в развиващите се страни. Същата година, говорим за 2010 година, когато бе решено това в Канкун, бе създаден и фонда за зелен климат или на латиница GCF. Това е всъщност основния фонд на ООН за финансиране на действия за преодоляване измененията на климата. Този фонд заработи сега през май тази година и така се набират средства. Вече имаше две такива заседания за набиране на средства. Ще има още едно през ноември където ще се поемат конкретни ангажименти по средствата. Този процес бе изключително важен по международните преговори, защото ако започне да се използва добре този фонд, това може да се окаже една стъпка за положителен резултат от конференцията в Париж до година. Някои държави членки вече са публикували ангажимента, който поемат или са казали какво ще направят. Други казват, че те ще допринесат за фонда. Но на последното заседание в Бон Европейската комисия каза, че не иска пряко да а, капитализира фонда, на последната среща в Нью Йорк, сега срещата на върха в Нью Йорк от миналата седмица, комисията каза, че Европейския съюз ще допринесе към капитализирането на фонда, така че за момента не е ясно. Какво означава това за преговорите и позицията на Съюза като лидер в Париж? Европейския съюз може отново да се окаже лидер на тези преговори, но какво е необходимо за това? Няколко ключови елемента. Първо трябва да се увеличат целите, които сме си заложили преди 2020 година, за да може целта за 2020 година да отговаря на целта за 2050 година, което е намаляване с 80 до 95%. След това Европейския съюз също трябва да поеме ангажимент за едни много по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове в споразумението от 2015 година. Също така трябва да отдели финансова подкрепа за развиващите страни, за да могат и те да се борят с климатичните изменения или с а, подобряване на положението там. След това ролята на развиващите се страни. А, тук имаме и успехи и неуспехи а, в работата си с тази група на развиващите се страни. И а, мисля, че споразумението от Париж а, и заобщо целият процес на преговори а, водят към създаване на една коалиция с тези развиващи страни и това ще бъде от ключова значимост. Международните ангажименти ще трябва след това да се превърнат в европейски политики и национални ангажименти. В този смисъл е, рамката за климата и енергетиката през 2030 година е изключително важна. На екрана виждате как ще се развива рамката, няма да навлизам в подробности. Започваме с целите 20-20-20 след това пакета климат и енергетика, опита до момента. Европейската комисия през 2011 година разработи дългосрочни стратегии, зелени книги. И на базата на тези стратегии бе разработена още една по-голяма и започнаха консултации. информацията, която бе получена след консултациите, позициите, които бяха изразени, помогнаха за разработване на тази рамка 2030 година, която бе публикувана през януари тази година. Сега съвсем накратко ще разкажа какви са позициите на отделните институции на Съюза по отношение на рамката 2030 година. Позициите на комисията и парламента са се основават на официален документ, докато позицията на съвета се основава на един, едно, едно заключение, което чисто и просто изтече в интернет преди две седмици, т.е. не е официален документ и не е официална позиция. Чисто и просто показва какво се случва с преговорите по настоящем. Що се отнася до намаляването на парниковите газове, като че ли навсякъде всички са съгласни, че те трябва да са 40% в сравнение с целите 90-та година. И трите институции са на същото мнение. Що се отнася до ВЕИ, възобновими енергийни източници, комисията предлага 27% като цел, но тази цел според комисията не трябва да бъде обвързваща. Тук парламентът обаче е, казва, че тази цел трябва да бъде увеличена на 30% и че трябва да бъде допълнена от отделни национални а, цели. Съветът има някаква средна позиция. Те също казват 30%, отново това да не е задължително или да няма задължителни цели за държавите членки. След това енергийната ефективност 2030 година. Европейската комисия заяви, че тук целта трябва да бъде увеличена и да бъде 30%. Това е на фона на преразглеждането на някои от директивите. Парламента има много по ясна позиция. Той иска много по-висока цел да се постигне. Тя е 40% и иска тази цел да бъде допълнена с отделни цели за всяка една държава членка. Позицията на съвета е между тази на комисията и парламента, като целта, която приема съвета е 30%, но без да се залагат отделни цели за всяка държава членка, които да бъдат задължителни. Което значи, че енергийната ефективност е една сфера, по която има най-много спорове в съвета. Това е притеснително, защото енергийната ефективност е най-ефтиният начин за да се намали зависимостта от енергийни източници и да се намалят емисиите на парникови газове. Какво се случва сега с тази енергийна ефективност? А, Европейски съюз прие едни цели, които са незадължителни. Те са част от целите 20-20-20. 20% енергийно спестяване до 2020 година в сравнение с 2007. Напредваме ли по постигането на тази цел? не много добре. Последният анализ показва, че Европейския съюз ще постигне спестявания от 18-19% до 2020 година. Това обаче не е единствения проблем. Другия проблем е, че голямата част от тези спестявания се дължат на економическата криза и намаляването, намалялото, извинете, търсене на енергия. А, така че говори се за нови цели за енергийна ефективност. Това става в рамките на рамката 2030 година за климат и енергетика. Основното, което трябва да кажем тук, е, че трябва да има много по-висока цел за енергийна ефективност. Тя би трябвало да бъде 40%, което отговаря на целта, която залага Европейския парламент. Това ще насърчи инвестициите, економическото възстановяване, и няма да се върне предишното потребление на енергия, когато економиката се възстанови или кризата свърши. След това има потенциал за енергоспастяване, който не се използва. ще имаме добра възможност при преразглеждането на някои от, последни, на някои от директивите за енергийна ефективност да се възползваме от този потенциал. И така, изключително важно ще бъде е, целите да бъдат е, ясни и стабилни. Това е свързано и с тройната структура на самите цели както и с една по-висока цел за енергоспестяване. Това е предложение на Европейския парламент, 40% като цел. Това би трябвало да бъде прокарано, за да има наистина ясно намаление с 40% в сравнение с базата от 2007 година. Имаше една малка грешка преди на слайдовете пишеше нива за 2007, трябва да пише бейслайн или базови нива. Извинявам се за това, ето тук е поправено. Един друг проблем е свързан с целта за намаляване на парниковите газове с 40% и евентуални пробойни при прилагането на тази цел така че при прилагането на целите парламента ще изиграе ключова роля. Също така трябва на, национално, на международно ниво да продължим да бъдем лидери. Благодаря ви. Thank you very much. And now... Благодаря. Сега питам дали имате въпроси. Yes. Please. Köszönöm a szót. A klímavédelem és a... Благодаря господин председател. А, за опазването на климата и енергетиката са тясно свързани. Това е всеизвестен факт, който се изразява между всичко останало и в това, че ще имаме комисар с, портфел действия по отношение на климата и енергетиката. Искам да попитам господин Крайбих за личното му мнение за атомната енергия и нейното използване в така кратко, средносрочен план. Ние, разбира се, всички бихме желали да преминем само към възобновяеми източници, но все пак трябва да бъдем реалисти, когато говорим за средни срокове да осъзнаем, че атомната енергия е чиста, екологична енергия. Миналата есен излезе едно проучване на четирима американски учени – които са известни еколози всъщност, а те заключават, че атомната енергетика е напълно възможно да се използва в средни срокове. Какво е личното ви мнение по този е, въпрос? Защото аз твърдя, че от гледна точка на опазването на климата, атомната енергия е чиста енергия. Вие как мислите? Това няма да ни реши проблема, разбира се, но може да допринесе. Thank you. Um, well, nuclear energy... Ядрената енергетика. Личното ми мнение, мога ли въобще да давам лично мнение? Ядрената енергетика е свързана с по-низки емисии на парникови газове. Това е правилно, това е така но разходите, свързани с тези технологии, са много високи, особено в дългосрочен план. Така че съсредоточаването върху енергийната ефективност ще намали значително търсенето на енергия и ще увеличи ВИ това ще е една важна част от стратегията ни, според мен. Това е. Thank you. Thank you very much. And now... И аз ви благодаря. А, друг въпрос? Thank you. Uh, and thank you. Благодаря ви за това, че очертахте е, какво може да направи Европа, за да смекчи е, въздействието върху климата. Климатичните изменения обаче са много повече от това а, как замърсяваме с CO2. Когато погледнем климатичните изменения от а, а, това как ще се справим с климатичните изменения, примерно сигурността на продоволствията, недостъг на храна, дезертификация или опустиняване, а, обезлесяване, промени в нивото на морето и океаните. Ето това са последиците от а, климатичните изменения. Това, което ме притеснява е, че се разглежда климатичните изменения много ограничено в Европейската комисия, защото се говори най-вече само за со 2 и това е основна, основна промяна, основна причина. Има и свръхнаселеност или много-много други въпроси. И отново казвам, че а, климатични изменения, а, значи са емисии на CO2. Това е много ограничена гледна точка. А, това е ще задам същия въпрос към вас, който зададах и преди. Важно е да се види е, дали разглеждате нещата цялостно или сте си сложили капаците и не виждате. И мислим ли само за CO2 или за всичко останало. А според мен трябва да се разглежда цялата картина на климатичните изменения и да видим как можем да живеем а, с това, което сме си причинили, как да спрем част от действията си, които причиняват а, всичко това. Благодаря. Разбира се, че не говорим само за а, смекчаване. А, трябва да има промени. Има много инициативи на различни нива. Европейският съюз тук може да изиграе голяма роля и роля най-вече като координатор на тези дейности на национално, пък и поднационално ниво, в подкрепа на различни общности, които да могат да се адаптират и да разработят стратегии за справяне с резултатите от климатичните изменения. Мисля, че това е много важно. Не трябва само да работим по смекчаването, но и адаптирането. Трябва да се мисли за адаптирането, адаптацията и как да се работи с резултатите от климатичните изменения. Не говоря в случая само а, за външна политика, но и за външна. Има екстремни промени във времето, промени в а, морското ниво. Това има отрицателно въздействие и е много важно а, в този контекст да се оказва също подкрепа. Благодаря. Други въпроси? Няма. Благодарим на експертите и преминаваме нататък. Следващия. Мадам Винсен. Госпожа Етбек, която е консултант. Имате думата. Thank you. Sure. Good morning, ladies and gentlemen. Благодаря. Добро утро, уважаеми дами и господа. Аз ще говоря за публичното здраве, общественото здраве, защото знаем, че здравето на хората е една от основните ценности, посочена изрично в договорите. Трябва да има европейска политика, която да допълва е, националните политики, да улеснява координацията. Сега целта на моето изложение е да ви дам картина на сегашното положение на здравеопазването в Европейския съюз. Искам да говоря и за това как се справят европейските органи с предизвикателствата. Нещо като моментна снимка, за да добиете представа за актуалния дневен ред. Каква е общата картина? Какъв напредък сме постигнали до тук? На първо място сме постигнали подобряване на общественото здраве, средната продължителност на живота е повишена на повече от 88 години е, подобрили сме достъпа до здравеопазване, качеството на здравеопазването е подобрене, но пък проблемът са демографските изменения, ниската раждаемост, в северната част, в, особено в източна Европа. Друг проблем е застаряването на населението, което значи, че ще се повиши делът на хроничните заболявания, защото населението над възраст на 65 години до 2060 година ще се удвои, т.е. ще се увеличат заболяванията невродегенеративни заболявания като Алцхаймер, деменция и прочи. което означава, че натискът върху системите е, за здравеопазване ще се увеличи, т.е. те ще трябва да се адаптират към това, от една страна, за да могат да бъдат финансирани, от друга страна, за да могат да отговорят на предизвикателствата. Друг проблем е миграцията повече имиграция, отколкото емиграция се наблюдава в Европейския съюз. И това е всъщност основна причина да се увеличава населението в Европейския съюз. Сега, имаше и последствия от финансовата криза и рецесията върху здравеопазването, защото това е един публичен сектор, който зависи, който е изцяло, изцяло бюджетен. А, имаше, допреди това имаше ръст в този сектор, но след кризата бюджетите за здравеопазване в държавите членки, особено по отношение на информирането, информационната и превентивна дейност бяха урязани. Изредените страни бяха най-силно засегнати от това. ОИСР през август докладва, че разходите за здравеопазване отново започват бавно да растат, но все още остават ниски. Миналата година Европейската комисия и ОИСР се занимаха и анализираха последствията от кризата върху, публич, върху системите, публичните системи за здравеопазване беше предложен интегриран подход. Беше казано, че урязването на, в социалната и здравната област на бюджетите както и растящата безработица се отразяват много тежко върху състоянието на здравето на хората. Установява се пряка връзка между безработица и ментални заболявания, като например депресии, суицидалност и така нататък. което значи, че има дисбаланси в системата за здравеопазване, не само между държавите членки, а и вътре във всяка една от тях. Така че Световната здравна организация, ОИСР, ЕС трябва да инвестират в здравеопазването, за да допринесат за по-голяма економическа и социална спойка на населението. Как реагира Европейския съюз на предизвикателствата? През 2010 година беше представена и въведена стратегията 2020 интелигентен приобщаващ растеж. Част от него е и здравето, човешкото здраве, което е предпоставка. През 2013 година беше прият пакета за социални инвестиции с фокус върху здравеопазването. Целта беше да се е, засилят е, и укрепят здравните системи и да се продолеят неравенствата в здравеопазването. Също така трябваше да подобрим е, ефективността чрез въвеждане на новаторски системи, като електронно здраве и прочие. И беше важно да се инвестира в човешки капитал – и в програми, като многогодишните програми в областта на здравеопазването. Наскоро започна да действа третата програма в областта на здравеопазването, която обхваща периода 2014-2020 година и тя има е, ясно очертани цели, е, профилактика, предотвратяване на сериозни заплахи, достъп до здравеопазване. И в Хоризонт 2020 година имаме допълнителни програми, които са насочени към конкретни заболявания и към научно-изследователската дейност в областта на някои заболявания, като заболяванията на мозъка и редките заболявания. Кои са основните предизвикателства? Ми първо, увеличаващата се тежест на хроничните заболявания. те не могат да бъдат пренебрегнати. Основните хронични заболявания, като сърдечно-съдовите заболявания, рак, диабет и хроничните респираторни заболявания, са отговорни за 3 от 5, за всеки 5 а, смъртни случая по целия свят. Европейския съюз е силно засегнат от хронични заболявания по-силно от други части на света. Всъщност 77% от заболяванията в Европа са хронични заболявания и е, на тях се дължат е, 86% от всички смъртни случаи в Европа. И така, като имаме предвид това и като имаме предвид, че застаряващото по население изисква допълнителна грижа и дългосрочна грижа. Виждаме заболявания, които се увеличават и сред младите. Виждаме много хора с коморбидност, т.е. зачетаване на множество хронични заболявания. И това увеличава разходите за лечение. И така, 700 милиарда евро се харчат в Европейския съюз всяка година за хронични заболявания, за лечение на хронични заболявания. Тоест 70% от разходите в областта на здравеопазването са насочени към хронични заболявания. И така, тук говорим за сърдечно-съдови заболявания, а, за рак през 2000 и седма година на, над 2 милиона души са диагностицирани с рак, 1 е, милион и 200 хиляди са загинали. А, са починали от рак, а, на, рак на гърдата, на дебелото черво и на белите дробове. Това са най-широко разпространените видове рак и един от най-големите прекурсори на рак е пушенето. И така, да, имаме и проблем с диабета, който продължава да а, става все по-често срещан и е свързан с затластяването. има и хронични респираторни заболявания, като астма и а, хронични обструктивни а, състояния на дихателните пътища. И така има много сериозни проблеми с хроничните заболявания, рисковите фактори са дефинирани от Световната здравна организация. Те са следните. Четинопушене, пиене, затластяване, обездвижване и депресия. 97% от националните здравни бюджети по настояще мотиват за лечение – а само 3% отиват за профилактика. Затова е много важно да се променят нещата, да насърчаваме хората да живеят по-здравословно и да насърчаваме първична и вторична профилактика, като профилактични тестове и ранна диагностика. За тази цел е много важно електронното здравеопазване да бъде интегрирано а, с, а, към социалните услуги. Друг сериозен проблем а, са заразните а, болести и устойчивостта на микробите, на микробни препарати, антимикробни препарати. Увеличават се заразните заболявания в Европейския съюз. Заболявания като туберкулоза, особено сред иммигрантското население, увеличава се и спина и други сексуално предавани заболявания. Те са особено разпространени в определени рискови групи, като мъже хомосексуалисти и а, в затворите хепатите също се увеличава и там има определени а, по застрашени групи. Затова трябва да се а, е, прилагат целенасочени мерки. Има и още а, е, нови заболявания, а, е, като вируса H1N1 и респираторния синдром от 2009 година и сегашната заплаха на епидемията от ебола, една от сериозните хеморагични трески. И така, много е важно да се предприемат мерки срещу този тип епидемии. Европейския съюз разработва насоки за подготовка за борба срещу епидемии, за оценка на риска и прочие. Има множество а, съвместни действия в областта на хроничните заболявания, като рака, например, и прочие. Имаме и съвместни действия в областта на борбата срещу спина, туберкулозата. Има и специални протоколи за продоляване на резистентността на бактериите на антибиотици. Сега нека да поговорим за редките заболявания. Всъщност от редки заболявания в Европейския съюз страдат 36 милиона души. Между 27 и 36 милиона души. Дефиницията на рядко заболяване е заболяване, която се проявява а, сред по-малко от 1 на 200 хиляди души. В Европейския съюз а, последно време а, се разработват планове за действие. А, има и европейски план, има и национални планове. и се разработват мрежи на европейски референтни центрове, за да може да се увеличи споделянето на опит, е, диагностиката и да се предостави достъп до е, лечение, защото е много важно да има ранна диагностика на редките заболявания. В тази връзка директивата за е, трансграничното здравеопазване е много важна, защото тя подобрява мобилността на гражданите, е, търсещи е, здравни грижи в Европа. И така, да обобщим е, европейски центрове за рефер... референтни центрове за редки заболявания, национални планове за дет... редки заболявания и по-достъпни а, лекарства за редки заболявания. Знаем, че има страни, в които няма достъп до някои лекарствени продукти и се полагат специални усилия, за да се подобри ситуацията. И в тази връзка има четири основни допълнителни предизвикателства. А, по отношение на здравеопазването, първо, злопотребата с наркотици а, и зависимостите, а, те са тясно свързани и с а, предаването на хепатит С а, при инжектиране на наркотици. Второто важно предизвикателство е трансграничното здравеопазване. Както казах, има директива от 2012 година. Целта е, е грижите да са съсредоточени върху пациентите. Освен това, се прилага електронно здравеопазване с цел устойчиви здравни системи повечето европейски страни започнаха реформи и електронното здравеопазване е, влиза като интегрир, интегрална част в много политики. А, е, има системи за възстановяване на разходи и прочи. И на четвърто място новите технологии, новите терапии, новите лечение за множество болести. предприемат се мерки да се задълбочи научно-развойната дейност и да бъдат предоставени повече продукти на пациентите. Благодаря. Имате ли въпроси? Thank you, Chairman. Експерта. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроси към експертите. Много добре си даваме сметка, че здравеопазването попада под компетентите на държавите членки. И искам да очертая няколко непоследователни момента в това, което ни представя комисията. Ясно е, че трябва да се занимаваме и с лечение, и с профилактика. Тук основните цели са свързани с зависимостите, електронното здраве и така нататък. Тези неща за мен са самоочевидни. Но моят въпрос е следният. Една от основните агенции Агенцията за лекарствените продукти ще бъде прехвърлена от ресора на комисаря по здравеопазване към ресора на комисаря, отговорен за вътрешния пазар и промишлеността. И така, кой има интерес от това преместване? А, промишлеността или пациентите? Защото ако интерес е защото ако пациентите имат интерес от това, във връзка с новите технологии, а, ако мислим за пациентите, мисля, че това не е рационален план. Преди няколко години комисария Ферхойген бе отговорен за тази област и от гледна точка на Полша, аз бях министр на здравеопазването тогава, бяхме доста разочаровани от това, че мерките са насочени към насърчаване на фармацевтичната промишленост, а не на здравето на пациентите. Например, удължиха се сроковете на патентите, което е много зле, защото генеричните лекарства не могат да бъдат въвеждани достатъчно рано. С няколко години се увеличиха сроковете на патентите. Можем и да очакваме подобни развития и сега. Благодаря. Yeah, uh, it's a challenging question. Да, действително въпросът е сериозен. Както казах в началото, ролята на Европейския съюз е а, чрез политиката на ниво Европейски съюз да допълни а, националната политика, за да може да има добро сътрудничество през граница между европейските страни. Казах, че основните теми са свързани с а, услугите и се настоява а, за увеличаване на ролята на Европейския съюз в тази област. Да, ясно, е, разбира се, че има и економически интереси тук, но като част от програмата за здравеопазване за 2014-2020 година се обръща повече внимание на редките заболявания, на достъпа до здравеопазване, за да се намалят да се намали неравенството в областта на здравеопазването. И в тази връзка Европейския съюз смята, че има нужда от някои компетенции в областта на фармацевтичната промишленост, за да насърчи на научно-развойната дейност и пускането на пазара на продукти. Трудно ми е да отговоря на въпроса дали е, преместването на фармацевтичните продукти е, е добро решение или не. В много страни Всъщност има отделна агенция по лекарствата, но тя обикновено е свързана с Министерството на здравеопазването. Но тук говорим и за въпрос, свързан с економиката и Европейския съюз се опитва да направи всичко възможно за социално-економическо приобщаване – за постигане повече равенство, включително в тази област. Благодаря. Госпожа Мейснер има думата. Ви благодаря, господин председател. Имам цели три въпроса, но пък те са кратки. Единият ще го задам от гледна точка на това, че здравната политика е национална политика, но системите националните са толкова различни, че не виждам как ще станат европейски. Как ще реализирате е, това намерение за намаляване на неравенството по отношение на здравеопазването. На второ място споменахте застаряването на населението, споменахте и миграцията. Всичко това е правилно. Следователно, ни трябва, е, е необходимо да обучаваме по друг е, начин хората, които се е, грижат за болните. Трябва да обучаваме и иммигрантите по отношение на отношението към собственото им здраве. И на трето място говорихме за превенция. Да, разбира се, парите са малко и за това има и толкова малко пари за профилактика и превенция. Но в е, областта на бизнеса има достатъчно предприятия, които са си поставили за цел подобряване здравеопазването на собствените си работници. Правили ли сте някакви изчисления до каква степен бизнеса може да се включи в финансирането на здравеопазването? Yes, thank you. Uh, first of all... Благодаря. По първия ви въпрос за намаляването на неравнопоставеността в областта на здравеопазването има план за действие и идеята е да се интегрират елементите на тази политика, да се интегрират мерките за намаляване на неравенствата, в политиката в областта на здравеопазването, както се предприемат мерки в областта на социалните услуги и в областта на заедостта. Ето, например, програмите в областта на затластяването. Много добре знаем, че хроничните заболявания са много по-широко разпространени в определени застрашени групи. Много добре знаем, че има а, отражение върху здравето, че хората, които са безработни, да кажем, пушат повече, че са по-изложени на а, психични заболявания, а, пият повече и така нататък. И всичко това се опитаме да включим в а, програмата до 2020 година. Да има а, конкретни целенасочени инициативи за профилактика и насърчаване на здравословен начин на живот с конкретни показатели, по които да могат да се оценяват резултатите на тези инициативи. За последната програма 2008-2013 година има специални оценки по отношение на <clears throat> затлъсняването. Имаше инициативи в училищата, особено насочени към деца от уязвими групи. И резултатите ще се оценят и ще бъдат взети предвид в следващите програми за периода 2014-2020 година. И така, да, има, трябва да се предприемат мерки по отношение на неравенството и ни трябват конкретни измерими показатели. По отношение на миграцията, а, има някои а, здравни заплахи, свързани с миграцията, например, увеличен, увеличената заболяемост от туберкулоза. Важен е този въпрос. И в тази връзка културния елемент също е важен. Как можем да намалим заболемостта? Ами, чрез програми е, за насърчаване на здравословен начин на живот, но и чрез програми за управление на конкретни заболявания. Защото им е нужда тясна връзка между а, лекарите на първа линия, общо практикуващите лекари и а, тези на втора линия, т.е. специалистите. Има някои пилотни проекти, които имат за цел да интегрират по-добре здравеопазването и те са насочени конкретно към застрашените групи. И друг важен елемент е, е проследяването на ситуацията, събирането на информация, за да има добре е, насочени на политика и да има регистри с конкретни данни, за да може наистина да е, насочваме мерките си правилно. И така, има някои страни, в които регистри няма. Ето, например, в Белгия положението с заразните болести е доста сложно. Работи се по въпроса, но на този етап регистр няма. Мисля, че покрих този елемент. Сега, що се отнася до, отнася до застаряването на населението, да, знаем, че е, ще има нужда от дългосрочни грижи и за това е много важно да има интегрирани грижи, защото много често не става дума за само едно заболяване, а за а, пациенти с по няколко заболявания и има конкретни е, клинични пътеки, по които може да се работи. Е важно е да се дефинират те добре и да има добро сътрудничество между лекарите и да се прилага електронно здравеопазване, за да може социалните услуги и услугите в областта на здравеопазването да бъдат много по-добре интегрирани. Това ще намали разходите, ще се получи по-добра ефективност и по-добра устойчивост. И по последния ви въпрос, иновациите и профилактиката. Какво имахте предвид по-конкретно? Нямах предвид точно иновация. В Германия нещата стоят така. По някой път а, всъщност бизнеса участва в а, е, профилактиката, защото има специални програми за служителите, е, за да може е, те да са в по-добро здраве. Възможно ли е да се обмени опит в тази област между държавите членки, да има някаква платформа за обмяна на опит? Що се отнася до профилактиката, свързана с здравословни начин на хранене и е, с е, физическата активност е, има възможност за сътрудничество с е, е предприятията е, или е, в рамките на предприятията, или чрез публично-частни партньорства. Има предприятия, в които се разработват конкретни програми за служителите, има платформа, има европейска програма за е, здравословно хранене. Така че е, този тип програми съществуват. Съществуват и програми в училищата. Има и представители на частния сектор, които участват. Като Ферера Рошер, Юнилевър и прочие. Целта е да се увеличи спорт, е, физическата активност на хората. Е, и често се работи и чрез публично-частни партньорства. Това е отлично всъщност. Е, така се градят мостове между публичния отрасъл и частния сектор. Е, и в крайна сметка, е, когато няма достатъчно публични средства, е отлично това, че е, може да участва и частния сектор, защото той е, е част от решението. Надявам се, че успях да отговоря на вашия въпрос. Dear colleagues, uh, I'm going to continue chairing of our today's meeting. So the next... Благодаря, е, колеги. Ще поема председателството. Е, господин Петър ли има думата? Благодаря дальше, е, туди във свойство. господин председател. Този път ще ми позволите да говоря малко по-дълго, понеже съм председател на групата по здравеопазване. Тя се занимава особено активно с темата за рака. Аз съм вече трети мандат евродепутат и за трети път слушам статистики, които от мандат на мандат стават по-лоши, т.е. тенденциите не се подобряват, ракът се разпространява лавинообразно, беше посочено как се разпространяват и други болести. Европейският съюз и неговите държави членки от години вече се е, е, не са в състояние да намерят пари за необходимите инвестиции за подобряване на положението. От друга страна, трябва да се изтъкне, че здравето играе все по-важна роля. Имаме партньорство за борба с рака, имаме насоки за здравеопазване и прочие и прочие. Но под чертата се оказва, че е, болестите или са по-бързи, или са по-могъщи от нас. Боя се, че ще загубим борбата с рака, защото много скоро може да се окаже, че всеки втори европеец ще заболява от тази болест. Тази зловеща тенденция означава, че трябва да се промени нещо коренно в подхода ни. Не говоря за подход ориентиран според симптомите, по-скоро се ще е да положим повече усилия. Все пак сме 28 държави. Мисля, че 28 държави в международен план сплотени могат да постигнат повече, отколкото отделната държава. Освен това съм убеден, че трябва да бъдем далеч по-амбициозни по отношение на целите си в европейското здравеопазване, макар че то, разбира се, все още е прерогатив на самите държави членки има обаче проблеми, които могат да се решат успешно само ако съединим силите си и работим на ниво Европейски съюз. Трябва ни съюз за здравоопазване, а не борба за компетентност. Освен това, здравеопазването трябва да се превърне в неразделна част от европейския семестър. Смятам, че кризата в здравеопазването ще трае по-дълго от финансовата криза. Добре познаваме каква е структурата на разходите в здравните каси и тя спешно трябва да се промени. Но първото, което трябва да направим е да си поставим амбициозни цели. Още комисаря Баб настояваше за 5% инвестиции от БНП 5% инвестиции в превентивната медицина. Мисля, че това би било основна предпоставка още в този си мандат Европейския съюз да постигне някои от целите си в областта на здравеопазването. И сега искам да попитам как оценявате ролята на... Как оценявате здравната политика в Европейския съюз? Къде виждате основните недостатъци? Не знам дали сте се занимавали с статута и дейността на Общия изследователски институт в Италия, мисля, че там не се прави достатъчно. Според вас каква е ролята на този съвместен научно-изследователски център? Благодаря, господин Петеле. Имаме три допълнителни въпроса. Колегите Патия, Лавин и Фария. Нека да чуем всички въпроси и след това ще дадем думата на госпожа за да отговори на въпросите. Я бих имала питание за вас. Да ли планирате рази... Благодаря, господин председател. Моят въпрос към вас е следния. Планирате ли да разработите специални насоки за държавите членки, които да дадат достъп до здравеопазване а, на хората по селата? Много често на тях им се налага да пътуват над 100 км, за да отидат на лекар, особено ако този лекар е специалист. Ето, например, при нас в Хрватия статистиката показва, че две жени на ден умират от рак на гърдата. Ако имахме по-добър достъп до здравеопазване, сигурна съм, нещата ще да бъдат много по-добре хората по селата просто нямат достъп до здравеопазване и особено до прегледи при специалисти. Как може здравеопазването да, стигне до тях? Ако не направим нещо по този въпрос, всъщност не ги предаваме. А това са на хора, които не заслужават това. Те вършат толкова много за обществото, произвеждат храна, те са на първа линия в осигуряване на екологичност, не трябва да ги оставяме назад. Благодаря, Изабела. Благодаря, господин председател. Нека да задам един въпрос по отношение на, анти... на резистентността срещу антимикробни препарати. През април тази година Световната здравна организация заяви, че това е една от най-сериозните заплахи за човечеството. Увеличава се е, драматично е, резистентността на бактериите е, към антибиотици и може да се окаже, че съвсем скоро ще стане невъзможно да се лекуват заболявания, които по-настоящем се лекуват изключително лесно. В началото на годината в Дания четирима души загинаха от инфекции, свързани с бактерии, резистентни на антибиотици, които а, са разпространени сред а, свинете също. Тоест виждаме, че тук имаме а, засичане на няколко отрасла. А, става дума не само за здравеопазването, но и за селското стопанство. Как ще предотвратим този проблем? Много добре знаем, че сред а, а, свинете а, в по-голямата част на Европейския съюз а, а, има а, 90% от животните а, са засегнати от бактерии, които са резистентни на антибиотици. И така, планира ли се някаква по-широка стратегия, отраслова стратегия, за да се е, преодолее тази огромна заплаха за човечеството? И какво смятате вие по този въпрос? Благодаря. Благодаря. И последният въпрос е, е от господин Фария. Благодаря, господин председател. Аз съм от региона Евора и знам колко много се инвестира в изследователска дейност в други части на света. А, много повече, отколкото в Европейския съюз. Само преди няколко дни стана въпрос за това, дали да бъде затворена окончателно една болница в Испания, тъй като се твърди, че е бил прият пациент заболял от ебола. Искам да кажа, че трябва да бъдем по-последователни, когато има такива предизвикателства. Европейския съюз какво прави? Чака да дойде ебола тук пред вратите ни, за да направи нещо. Благодаря много. Сега давам а, думата на госпожа Кладбах, за да отговори на въпросите. Question... По първи въпрос, инвестициите в повече а, а, профилактична дейност, т.е. от 3% от е, здравния бюджет е, тези инвестиции да се увеличат на поне 5%. И вашия въпрос, в кои области можем да бъдем по-амбициозни? Ами, всъщност, това, което прави Европейския съюз, е, ето, например, в националните планове за борба срещу рака и срещу редките заболявания, е следното. Очертават се конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати. Но и, и е, през 2014 година повечето от европейските страни има, имат план за действие за борба срещу рака. Не всички от тези планове са е, достатъчно подробни, но все пак има такива планове в почти всички страни. През 2013 година имаше планове за редките заболявания. Целта беше да се разработи план за действие за редките заболявания, който да се приложи. Крайната цел беше декември 2013 година и <clears throat> крайния срок и повечето страни вече има такъв национален план. Разбира се, отново някои планове са по-подробни от други, но все пак е важно, че има конкретни цели конкретни измерими цели, които а, е, трябва да бъдат постигнати чрез мерки в областта на тази политика на национално равнище. Има страни, които са поели инициатива да работят по национален план за рака, но а, е, а, е, ако не беше Европейския съюз, много от другите страни нямаше да последват тази инициатива. Що се отнася до евентуалното увеличаване на 5%, вече години наред се настоява бюджета за профилактика да се увеличи, защото е много по-скъпо, когато се стигне до необходимост от лечение, отколкото да се прилагат профилактични мерки. Има заболявания, които могат да бъдат продолени. Основните прекурсори са тютюнопушенето, пиенето, физическото обездвижване, затластяването, нездравословната диета. И знаем какви са факторите. Въпросът е да се разработят планове за а, профилактика на национално равнище. Във всяка страна трябва да се вземе решение как да се подходи към тези теми. И действително, ако се увеличат бюджетите за профилактика, това би било отлично. Втория въпрос. Конкретните насоки и мерки, които могат да бъдат предприяти във връзка с а, селските райони, отдалечените райони, за да може да има по-малко неравнопоставеност в областта на достъпа до здравеопазване. Говорихме за проблемите с достъпа а, и за неравенството от страна до страна. Има и неравенство между отделните региони. Има разлика между селските региони и градовете. А, по-труден е достъп до здравни грижи в селските райони, по-малко лекари работят в селските райони и това е много важно, особено що се отнася до вторичната профилактика, т.е. тестовете и ранната диагностика, защото това е много важно за заболявания като рака. Късната диагноза обикновено е, е води до много по-тежки последици за пациентите. И така, пациентите трябва да бъдат добре информирани, да бъдат насърчени, да поемат инициатива, да се информират. Увеличава се рака на градата, например. Това означава, че националните планове трябва да бъдат насочени и към предоставяне на препоръки и насоки за повече тестове с цел ранна диагностика. Може да се организират кампании в селските райони, за да се насочи вниманието на жителите там към темата и да се предостави по-лесен достъп до здравеопазване, т.е. да се възстановяват разходите за тези инициативи. Както някой е, е току-що спомена. Действително, случаите на заболяемост от рак, на, новът, новите случаи на рак, стават все повече. И за това е необходима конкретна политика. След това, въпроса за резистентността на антимикробни препарати – това е сериозна заплаха, която действително е, се подчертава от СЕЗО и заедно с Европейски център за контрол на заболяванията е, СЕЗО разработи е, конкретни насоки не само за профилактика при отделни пациенти, но и за конкретна практика в здравните центрове. Ето вие също споменавате, че има и засичане на два отрасъла, селското стопанство и здравеопазването. Това е въпрос, който ще оставя на Робърт. Той ще говори на, за безопасността на храните. След това по въпроса за епидемията от Ебола, може ли Европейския съюз да бъде по-активен? Да, действително това е сериозна международна здравна заплаха и се действа за координиране на оценките на риска и за а, подготвеност, за да може Европейския съюз да е подготвен за справяне с тази заплаха. Знам, че не сме 100% защи... защитени знаем, че има уязвимост. Но ако сравним случващото се в Африка по-настоящем и прогностичните модели на СЗО и данните, с които да разполагат, за бързото нарастване на заболемостта, е много важно да бъдем на штрек, да бъдем готови да реагираме, да мислим за това как може да се реагира на национално равнище. И затова е много важно да се работи по протоколи за борба срещу епидемиите, конкретни насеки, насоки и ам, редовни съобщения за заплахите. Да, това е една нова заплаха и това е заплаха, която е сериозна в световен план. Мисля, че на този етап Европейския съюз се е, държи подходящо спрямо тази заплаха. Надявам се, че отговорих на въпросите. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за изказването и за отговорите. Следващата част от семинара безопасност на храните. Господин Петерсон ще направи презентация. Yes, um, thank you, Mr. Chair. Благодаря. Ще говоря за безопасност на храните в Европейския съюз. Какво се случва, каква е предисторията и предизвикателствата. Това е спорен въпрос понякога ще се опитам да представя политиката и предизвикателствата в бъдеще. Три основни предизвикателства съм идентифицирам, но те са много повече. Трудно ми беше да ги сведа до три. И така. Започвам с презентацията. Първо, хранителна безопасност или продоволствена безопасност, какво означава това и каква е разликата за Европейския съюз. Става дума за условията и практиката. Това означава в храните да няма замърсители, микроби и заобщо причинители на заболявания. Подходът на Съюз обаче е малко, по, на малко по-различен, защото Искаме да предоставим най-високо ниво на безопасност на храните, защита на потребителите. Освен това, говорим за здраве на животните, на хората, на растенията. Антимикробната резистентност също е проблем. и връзката между живот, е, здравето на животните и здравето на хората. Тоест, нашата оптика е малко по-широка когато говорим за подхода на Европейския съюз. Важното всъщност тук е, че рамката за продоволствена безопасност цели да опази здравето на хората, защитата на потребителите, но допринася и за единния пазар, и за придвижването на стоки услуги. Какво се случва по-настоящем? Политиката сега се основава на един общ закон за храните от 2002 година, както и Бялата книга за хранителна безопасност. Това беше един от първите скандали за храните, е, който беше с заболяването луда крава. Какво мога да кажа за политиката на Съюза? Нещо, което е прави различно от тази в други държави. Едно принципа на предпазливостта. Това е един механизъм, с който се справяме с научната несигурност. След това подхода към цялата хранителна верига. Какво е това? Установяват се основните моменти, е, в които могат да се проблеми по веригата. В сравнение с е, САЩ нещата са различни. Обикновено там нещата са насочени към крайния резултат. При нас един от новите принципи е проследяване на цялата хранителна верига. Установяване на критичните точки и местата, в които може да се влезе в тази верига и така да се подобри безопасността на храните. В исторически план Общия закон за храните, както и Бялата книга, създадоха хоризонтално законодателство и тази работа вече е приключила. Има обаче неразрешени проблеми, свързани с здравето на животните и на растенията. Очаква се такова законодателство 2014-2015. Но не мисля, че с това работата по хранителната безопасност ще приключи. Винаги има нерешени въпроси. Мисля, че едно от нещата, които трябва да се разработят като политика, са свързани с това, че регламента за хранителна безопасност ще бъде преразгледан. Както и програмата REFIT. Тази политика означава, че трябва в крайна сметка регламентите, административната тежест да бъдат сведени до минимум и да отговарят на целта, която обслужват. Важно е да видим как ще се развие този процес. Две проучвания бяха направени по общия закон за храните и системата за бързо оповестяване. работа в тази посока предстои. Този слайд можете да го игнорирате. Три предизвикателства съм записал, а тук има много повече от три. Но нека да ви исках да погледнете просто кои са основните. Глобализацията, климатичните изменения, двустранните търговски споразумения, които стават все повече. След това едни постоянни проблеми, свързани с зарази по храните, като салмонела и други такива. След това антимикробната резистентност – което засяга пряко публичното здраве. И накрая нови технологии, нови храни, при производството на храни, химикали. Те могат да се от полза производството за храни, но трябва да видим какви са отрицателните страни на това. Сега ще се опитам да дам примери по трите основни предизвикателства, които изброих. Глобализацията на хранителната верига и климатичните изменения. Въздействието на тези два фактора ще доведе до заболявания, които идват от храни и други, които са свързани с здравето на животните, които не сме и виждали тук, в този регион от света. Климатичните пък изменения ще променят начина по който се пренасят тези заболявания. Виждаме това с а, синия език. Син език а, в Европейския съюз нямаше преди, а сега има все повече. Климатичните изменения най-вероятно ще доведат до промени начина на производство на храни. Може да има увеличаване на токсини, на остатъци от пестициди и много други. Това, което каза колегата по-рано, и аз казвам сега, трябва да мислим за един по-интегриран подход, когато говорим за продоволствена сигурност, безопасност, извинете, и хранителна верига. С търговските споразумения се оказва все по-голям натиск върху а, нормите за хранителна безопасност в Съюза. Този натиск идва от правителствата, които искат такива споразумения свободна търговия, както и от други агенти. Някои НПО се безпокоят, че има известно нежелание да се нормотворства преди да е подписано споразумението, защото не е ясно какво ще съдържа едно двустранно търговско споразумение. След това партньор, трансатлантическото партньорство с САЩ. Много въпроси могат да се задават за този принцип за вземане на предпазни мерки може да се основава и на познанията. По-късно ще се върна на тази тема. патогени, като салмонелата и кампилобактерията, се развиват. Те се пренасят с храните. Аз лично живея в Дания и мога да кажа, салмонелата се връща, има постоянни епидемии. Това е постоянен проблем. Трябва да се замислим за това, че бактериите, микробите постоянно еволюират. И за това възниква и тази антимикробна резистентност. От гледна точка на общественото здраве и от гледна точка на безопасността на храните, това е огромен проблем. Един от колегите от СЗО каза, минаваме в ерата на постантибиотичните лечения. Това означава, че има инфекции, които преди това сме успявали да лекуваме, сега вече трудно можем да лекуваме. Това е нещо като да речем за червено гърло или ако се отдереш някъде на нещо, това може да се окаже изключително сериозно. Това ще окаже огромно въздействие върху публичното здравеопазване или общественото здраве. Защо го свързвам с тази тематика, на която говоря сега тук? Защото антимикробната резистентност също се свързва с животновътството. Антимикробната резистентност е пряко свързана с интензивното животновътство и особено отглеждането на много животни на малка площ. Също е свързано с самата практика на животновътството. Ето тук може да има голям напредък. Е, има нужда да се работи в Европейската комисия и то и в земеделие, и в околна среда, да се работи интегрирано между отделните сектори. Може би е необходимо да има един по-системен подход. Следващия пример и тук исках а, да кажа нещо за този принцип на превентивните мерки. Вие ще се занимавате с ендокрините дезруптори. Комисията излезе с пътна карта, за да видим как можем да разработим стратегия за тези. Какво е това? Няма да навлизам в подробности, но те се набъркват в функциите на нашето тяло, променят начина по който нашите жлези секретират и съответно водят до всякакви проблеми, свързани с репродуктивното здраве или изобщо фертилността на мъжете, рак и така нататък. Затластяване и така нататък и потенциалното въздействие е огромно. Когато говорим за управление на риска, трябва да кажа, че при ендокринните дезруптори не можем да направим нещо по въпроса, защото не става дума за дозата толкова, ами колко време е си бил изложен на такива. Това е един добър пример за това, защо този принцип на предварителните предпазни мерки е част от политиката ни, защото тя дава възможност да видим какво може да очакваме. Мисля, че имаше натиск от различни, при различните преговори е, да се нарушат тези принципи, които обявих малко по-рано. И накрая технологиите. Нанотехнологиите, биотехнологиите, ГМО фураж. Те са изправени пред предизвикателства и това ще продължи, особено в законодателен план. Мисля, че храните и фуражите, които са генетично модифицирани, ще бъдат обект на вашето внимание в бъдеще, защото сега говорим за ренационализация на правото да се отглеждат е, ГМ е, растения. Има несигурност и някои казват, че не е научен подхода при вземане на решение, но аз мисля, че трябва да помислим за това, че и нямаме един подход, който да е системен и да разглежда как системата за производство и екосистемата заедно си взаимодействат. Това е едно от големите предизвикателства. При тези сложни системи е, не е ясно как се подходи и затова, що се отнася до нанотехнологиите, Част от тези технологии са полезни. Но трябва да се преценят рисковете и ползите. и клонирането на животни. Между другото, въобще не говорих за това по време на представянето си. Но това това е засегнато в законодателството за новите храни. Що се отнася до клонирането на животни, където има много етични проблеми, е, това е сложен въпрос. Не мисля, че трябва да бъде под шапката нови храни, защото тук има много други спорни въпроси. Технологиите могат да се подобрят но могат да окажат и отрицателно въздействие, що се отнася до околната среда и така нататък. Това е края на моята презентация. Може да ми задавате въпроси. Аз също зададах въпрос. Защото мисля, че един от големите проблеми е как може европейската политика да отговори на предизвикателствата, хранителната безопасност и баланса между опазване на общественото здраве, опазване на околната среда и защита на бизнес интересите. Това според мен е едно от най-големите предизвикателства. Също така трябва да кажа, че това е част от а, една голяма политика, трябва да, замисли, да помислим за хранителна безопасност, социалните фактори, които определят общественото здраве, храненето, диететиката и така нататък. Традицията в Европейския съюз винаги е била върху безопасността на храните, но И може би сега трябва да се вгледаме повече в системите. Благодаря. Благодаря, господин Педерсон. Всички се опитваме да стигнем до отговора на вашия въпрос. Дали можем да мерим баланса между тези фактори? Имаме добър и лош опит от миналото. Сега искам да дам думата на колегите. Бастас. Има въпрос. Някой друг? Имаме въпроси. Четири въпроса виждам, че ще имаме. Ще ги съберем. И тогава Педерс, колегата Педерсон ще може да отговори на всички заедно. А, имаш думата, Бас. Е Благодаря, господин председател. Аз имам на един-два въпроса. Искам да благодаря на господин Педерсен за изключително интересното му изложение. Интересно, защото беше много конкретно и бяха изтъкнати актуалните предизвикателства. Първо за споразумението за свободна търговия с щатите и евентуалните опасности за нашите храни които могат да проистекат от това. Вие самият посочихте неща във връзка с, с подход, принципния превентивен подход. Но можете ли да уточните малко по-конкретно как в едно такова споразумение за свободна търговия могат да се отразят различните аспекти на нашето законодателство в областта на храните, респективно как такова едно споразумение може да ги наруши? Да, ние винаги казваме, няма да допуснем хормони, няма да допуснем ДП, ГМО, твърди го и комисията, но това може да стане, например, през заобиколния път, по който който, който, който се създава чрез споразумението за свободна търговия с щатите. Това беше първият въпрос. Вторият въпрос е във връзка с законодателството за ГМО комисарите е, заявиха, че Юнкер настоява до 6 месеца да има промяна на действащото законодателство предполагам, че ще се върви към ренационализация, така да се каже, на законодателството в областта на ГМО. Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос? защото имаме официално заявление за промяна на законодателство. За сега е блокиран въпроса в съвета на министрите, защото нямаше конкретни мнозинства, но според вас има ли вероятност това да се промени? Министрите, които до сега не подкрепяха предложението, вероятно го подкрепят вече или смятат да правят нещо съвсем друго в националното си законодателство. Може би трябва процесите на вземане на решения в съвета на министрите да се демократизират малко повече, за да може чрез мнозинство да се отхвърли приемането на определен ГМО. Можете ли да кажете нещо по въпрос? Я имам то, пан експерт на звия. Следващия оратор е господин Пиека. Благодаря, председателю. Стреснахме се доста от това, което каза експерта за бъдещето, но нека да спомена настоящето. Имаме доста взискателна нормативна база, но като че ли безопасността на храните не е на достатъчно добро ниво. Преди няколко месеца Guardian, както и други вестници в САЩ, казаха, че голямата част от птиците, които се продават в Обединеното кралство, са заразени от компилобактерия, което е изключително плашещо. В САЩ Говоря за трансатлантическото споразумение. Има едно ясно решение и то е хлорен разтвор, с който се третират пилетата. По този начин много лесно убиваме тази бактерия. Не знам обаче това как след това се отразява на потребителите. Използването на хлор в такава концентрация е ли безопасно? Това се случва тук. Wiemy, Tutaj pan ekspert nam powiedział, czy są jakieś procedury, czy są jakieś... Не знаем дали има необходими процедури, ще се промени ли законодателството. Ще видим. Знаем, извинете, че производството на месо е свързано с хормони, използват се такива много често, защото те са полезни за растежа на животните. И нещо друго много сериозно. Антимикробната резистентност. Знаете, че се използват хормони в уража и все по-голяма резистентност има за такива субстанции. Последните 20 години нито един нов е, антибиотик не е изобретен, който да преодолява антимикробната резистентност. Европейския съюз няма а, достатъчно добри процедури за замърсяването на фураж. Има едно ембарго срещу нашето месо, точно защото не проверяваме достатъчно добре фуража. Господин Балцо. Благодаря, господин председател. Господин Петерсон направи много интересно изложение. Каза интересни неща за Европейския съюз и изтъкна като много положителен момент по отношение на сигурността на, си, на храните факта, че се следи цялата хранителна верига от фермата до масата на потребителя. Но всъщност по-важният въпрос е какво точно се произвежда. всъщност темата, която най-много ни вълнува е продукцията с ГМО. Държавите членки могат да забранят и респективно да разрешат използването на ГМО. Може би упростенчески задавам въпроса, но искам да ви попитам а, на какво се базираме? На свободен общ пазар ли? Ако дадена държава членка има достатъчно доказателства, основателни, че иска да, си, да забрани а, на собствения си пазар продукция с ГМО. Тоест държавите могат първо да подходят към защита на населението си, след което да започнат да проверяват дали пък да не се разреши някой продукт с ГМО. Ще ви дам пример. Az előző Например, ако Европейския съюз разреши използването на даден посадъчен материал, държавата членка трябва да е спокойна и да не поставя под съмнение това решение на Европейския съюз. Аз говоря за посадъчния материал за царевица. От 28 държави членки 19 го забраниха, 5 го разрешиха и една се въздържа. Значи само пет държави членки бяха за и въпреки това Европейската комисия си взе решение, каквото беше решила да вземе. Не е толкова лесно държавите членки да приемат такова нещо, просто да седнат и да приемат всичко, което се решава над главите им. Петърле. Всъщност нямам въпрос, обаче много ми се ще да направя един коментар. Принципното решение е да се намери начин да се постави в центъра на вниманието потребителят. Това е отдавна известен европейски лозунг, но когато се вгледаме в равновесието между различните интереси, много често се случва потребителя да бъде изтикан малко по-встрани. Много често се твърди, че истината е някъде по средата, но аз не съм съгласен. Истината е там, където е и не можем да дефинираме нейното място. И а, винаги, когато трябва да се балансират интереси, се правят някакви компромиси. Аз като потребител, ако съм а, убеден, че нещо ще ми навреди, не ми трябват всички обяснения за баланса, който е бил постигнат чрез компромис. Един такъв въпрос е и за ГМО-тата. Дали има научни доказателства или не, учените обикновено работят по поръчка или пък се съсредоточават върху точно определени елементи и аспекти, които в момента са им интересни. Така че в днешно време още никой не може да прецени какви са в дългосрочен план последствията, например, от е, близостта между продукти отглеждани с ГМО и такива, които се отглеждат без тях. Тези явления, ако има такива, ще се проявят след 10-20 години. Когато посещавам майка си, Когато посещава майка си, всеки ден виждам как взима лекарства с шепи но никой не е обяснил какво е взаимодействието и от тях и как, се отразява то върху нейното здраве. Благодаря. и Последния въпрос е от госпожа Левин. Благодаря, господин председател. Това не е точно въпрос, по-скоро е коментар на казаното от един от колегите, които говориха по-рано. Става дума за хлорина. За хлорните е, разтвори, с които се третира чик, е, пилето, е, в Съединените щати. Е, нека да ви обясня, е, това е много вреден подход. Аз съм от Швеция и чрез добри закони за е, е, здравословно отглеждане на животни намалихме и салмонелата. Има изключително малко салмонела в е, Швеция и появили се веднага се стопира. Така че от животните към хората просто няма предаване. И освен това при нас има най-ниска, е, е най потреба на ветеринарни антибиотици от цяла Европа. В, Герм... в в Дания се използват три пъти повече антибиотици от нас, в Германия 16 пъти повече антибиотици, отколкото при нас, в Гърция 60 пъти повече антибиотици, отколкото при нас. А защо при нас имаме такива добри резултати? Ами защото просто животните се отглеждат на много по-голямо пространство, не са толкова, в толкова близък контакт едно с друго и не се налага използване на толкова антибиотици. Затова вместо да се търсят решения като потребата на хлорни разтвори, могат да се намерят много по-здравословни решения. Благодаря. Това бе последното изказване. Имате възможност за да отговори и коментари. Да, действително бяха зададени много добри въпроси. Някои от тях са доста политически по своя характер и ми е трудно да дам отговор в тази ситуация, но ще направя всичко възможно. по отношение на договора с Съединените щати е, и безопасността на храните. Господин Стаес, основният въпрос, свързан с това споразумение, е, знаете, има много страхове. Комисията е, често трябва да заявява, че възнамерява да защитава високите европейски стандарти – И действително, аз като европейски гражданин е, смятам, че е много важно да има прозрачност, а, а, защото иначе просто се говори с някакви предположения. И за това искам да разберем конкретно какво възнамерява комисията да направи в областта на безопасността на храните. И е, тези текстове, които се договарят, трябва да са обществено достъпни. Ренационализирането на генетично модифицираните организми. Ще се опитам да отговоря тук на няколко от заданите въпроси едновременно. Важен е въпросът е колко гъвкавост може да се предостави на държавите членки. В други области на сълскостопанската политика има е, различни възможности. И трябва да се види до каква степен тук говорим за поддържането на, един, е, е, на а, единния пазар, защото знаем, че ренационализирането е против принципите на а, общия пазар на Европейския съюз. Но по отношение на генетично модифицираните организми има множество различни позиции. 19 страни са против и обществеността като цяло е против. Това означава, че има много елементи, които трябва да се вземат предвид. И всъщност тук дискусията до голяма степен е политическа. И предполагам, голяма част от нея ще се проведе и тук, в парламента. От гледна точка на научните данни, Имаме информация, но те, това не е всичко. Трябва да вземем предвид и науката, трябва да вземем предвид и другите фактори. Аз като представител на научните среди мога да кажа, че много често, а, когато събираме информация, а, търсим информация от областта на медицината и на екологията и много по-малко от областта на социалните науки. След това други въпрос хлори, хлорните разтвори. Има различни решения на а, един и същи проблем, когато става дума за безопасност на храните. В Европейския съюз се взе политическо решение да се използва подход основан на системи на управление. Има много добри примери за постигнати резултати и с кампил, при кампилобактера и при салмонелата. тези бактерии могат да а, бъдат напълно елиминирани чрез промяна в производствените методи и на практика с приложението на тези програми се спестяват пари. Защо обаче продължават да, да се появяват нови случаи? Има, ами защото в различните държави членки тези практики се прилагат различно. Тоест тук въпросът е в приложението. Най-важно е да се обменя добрата практика в областта и що се отнася до резистентността към антибиотици, в тази област е особено важно каква практика на производство се прилага. Що се отнася до хлорните разтвори и потребителите в Европа, потребителите в Европа са твърдо против този е, тип мерки. Господин Петерле, потребителят да е в центъра на мерките, които се вземат. В областта на безопасността на храните, традиционно политиката на ниво Европейски съюз е била такава, че защитата на потребителите и общественото здраве винаги а, са били в а, центъра. И това бе важно и с, а, при справянето с а, голямата криза а, на болестта луда крава. Разбира се, трябва да продължим да работим а, за това те да останат в центъра на а, политиката. И действително да сме съсредоточени върху защитата на потребителите и на общественото здраве. Благодаря ви много. Благодаря за интересните въпроси. Да, и някои бяха доста трудни. Благодаря. Нека да благодаря на всички участници в днешния семинар, за това, че бяха тук, за това, че споделиха с нас а, своите познания, е, познания, които можем да от които можем да се възползваме следващата седмица по време на изслушванията. И мисля, че би било много полезно да имаме тази информация, когато задаваме въпроси на комисарите от там нататък. Дали ще използваме цялата информация, която ни предоставихте или не, зависи от членовете на нашата комисия. Благодаря ви много. Пожелавам на всички колеги успех, полез, плодотворно изслушване и благодаря на секретарията, че ми помогна при това първо председателстване на работа на комисията от моя страна. Благодаря.